Okay. Уважаеми колеги, госпожи и господа, нека да започнем. Имаме доста работа по дневния ред. Имаме и заседания на координаторите в 6 часа. това трябва да свършим цялата работа до 6. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Какви промени ще има в него? След искане на господин Каспари от НП, точка 17, нова търговска политика за Европа и на госпожа Готфрид, точка 25, европейското селско стопанство и международна търговия, ще бъдат отложени. Днес няма да работим по тях по искане на господин Уилям Дартмаут, точка 15, гласуването по отношение на предоставянето на гаранция от е, ЕС на Европейската инвестиционна банка ще бъде отложено за следващото заседание на 9 ноември. И накрая, по искане на госпожа Десарнес, която няма да присъства днес, точки 22 и 23 ще бъдат разменени. Точка 23 ще бъде последна във вторник сутринта, а точка 22 ще бъде първата точка във вторник след обед. С тези промени дневния ред се счита, че няма възражения. Няколко думи относно тези отлагания. Те засягат не само настоящото заседание, но и следващите заседания, които са с много натоварен дневен ред, така че си мисля, че отлаганията трябва да се правят много рядко. След като има споразумение по дневния ред, докладчиците трябва да се погрижат да променят своите календари, за да може да присъстват, когато се обсъждат техните доклади и становища. Позволете ми да приканя всички координатори и докладчици да избягват подобни ситуации. Точка 2 от дневния ред, одобрение на протокола от последното заседание. Както е обичайно, те ще се считат за приети. Ако няма възражения до края на настоящото заседание, съобщение на председателя. Днес и утре заседанието ще се предава по интернет, с изключение на онези части, които са при закрити врата. Списък за. Second part of this meeting will take place not in its room, but in an... Списъка на съответствията е раздаден. Утре ще бъде в друга зала, АСП 5G2, поради извънредно препрограмиране на редица заседания поради наводнената сграда Полан Рис Пак Получих едно писмо, освен това, от господин Девито Сълеван, бивш директор на Генерална дирекция Търговия. В страни от някои лични бележки, той ме уведомява, че баронеса Аштон го е номинирала за главен оперативен служител на новата Европейска служба за външна дейност. Така той напуска генерална дирекция търговия. В края на своето писмо той казва, че иска да благодари на мен и на всички членове на Комисията по международна търговия за професионализма и за подкрепата към каузата на международната търговия. Ще ми липсва Дейвид Осаливан, не само поради неговите е, лични познания и компетентност, но и поради контактите, които той е завързал с нашата комисия, мисля, че трябва да благодарим на Дейвид О'Съливан за ролята, която той изигра в законодателната дейност и по отношение на успехите, които постигнахме в политиката на международна търговия на Европейския съюз. Точки 4 и 5 ще ги разгледаме заедно. Първата се нарича сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Конго относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз а точка 5 се нарича сключване на доброволно споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно същите тези въпроси. Ние сме водеща комисия, докладчик и по двете досиета е Яник Жадо от Зелените. Искам да ви напомня, че през декември 2005 година съвета даде правомощие на комисията да договаря споразумение с страни, които изнасят дървен материал, за да се приложи плана от 2003 година относно законодателство в областта на горите, управлението и търговията, като целта беше да се окоръжи търговията е, с законен дървен материал. Преговорите с Камерун бяха приключени наскоро и парламента трябва да даде своето съгласие, за да се случат тези е, споразумения. Давам думата сега на докладчика Яник Жадо. Извинявайте. Катрин Бирд поиска да се изкаже, но след Яник Жадо. Яник Жадо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Всъщност от нас се иска да се произнесем по две споразумения за доброволно партньорство между Европейския съюз. Вече имаше споразумение с Гана през 2009 година, но това беше преди влизането в сила на Лисабонския договор – е, въпросите са подобни, макар че политическата ситуация в Конго, Бразавил и Камерун са различни. В е, този проект искаме да запазим и идеята, че държейки сметка за обезлесяването, макар и законно може да има въздействие върху социално-економическото развитие, тези споразумения следва да бъдат приветствани. И в двата случая, макар че продължаваме да правим разлика между Конго и Камерун, в двата случая предлагаме тези споразумения да бъдат утвърдени. Заедно с това имаме някои искания към Европейската комисия, макар че и в двата случая можем да кажем, че процесите на преговори спазват заложените рамки, по-специално по отношение на консултация, съгласуване с гражданското общество. Не можем да не изразим някои тревоги относно изпълнението на тези споразумения. Ето защо ние искаме комисията да представи 6 месеца след влизането в сила на споразуменията да представи доклад за предприятите мерки за изпъл... прилагането на практика. Това засяга по отношение на Конго Бразавил въпроса за консултацията, участието на гражданското общество това е вярно за Камерун, но е особено вярно за Конго-Бразавил. Също така бихме искали комисията да набележи и да ни уведоми за конкретно финансиране за прилагането на практика на споразуменията в рамките на програмата ФЛЕК, да се види какви са добрите практики, какво е финансирането, експертната помощ, ако има нужда от такава. Едно конкретно искане, което е свързано с хипотезата за неудовлетворително изпълнение на партньорството и това е посредническа позиция, което може да се поиска от една от двете страни по споразумението и което да даде възможност на гражданското общество ако гражданското общество има проблем с изпълнението на споразумението, да могат да се обърнат към правителството. Ние смятаме, че идеята за посредничество трябва да бъде заложена в споразумението така че да може да се използват системи на обжалване и съгласуване. И накрая едно категорично искане спрямо Европейската комисия е тя да дойде пред парламента и да ни представи актуална информация за това докъде са стигнали нещата. Това са първите споразумения пред парламента, които ще минават през парламентарно одобрение. Следователно се създава прецедент. Споразуменията трябва да бъдат добре договорени и най-вече да бъдат изпълнени както трябва. Председателят, благодаря. Започваме с докладчиците в Сянка. Катрин Бирден от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря, че а, съчетахте обсъждането на тези две точки. Много е логично. По отношение на производителите и а, потребителите в Европейския съюз и тези в Конго и Камерун, а, те носят обща отговорност за защитаването на законната, законното добиване и търговия. Мисля, че трябва да си припомним, че щом обсъждаме сега това, същевременно в Гоа в Япония се срещат нашите колеги, за да се опитат да получат споразумение за опазване на биологичното разнообразие и доклада всъщност ще подпомогне по някакъв начин да се насърчи развитието на тези ресурси. Износа и добива на дървесина, особено закония, са унищожили големи площи гори в Африка особено. Много бивши гори сега са пътища и а, са унищожили хабитата на а, много а, животни, както и на хора. А, също така тези промишлености улесняват не само незаконния добив на дървесина, но и улесняват а, огромното нарастване на търговската експлоатация на а, дивия живот а, в а, Западна Африка има също така и огромен натиск върху местното население, кореното население, което живее в горите. Необходимо е повече изследвания, повече а, проучвания по отношение на прекия а, ефект на а, добива на дървесина върху а, дивия живот, дивата природа трябва да се създадат адекватни политики за защита на тези гори. Аз смятам, че тези доброволни споразумения са отлична първа стъпка, но както посочи и нашия колега господин Жадо в своя доклад, трябва да се направят още много неща и трябва също да се зададем въпроса защо Европа използва толкова много тропически дървесни видове. И всъщност кои са тези държави, откъдето се добива този дървесен материал и пристига в Европа. А, тук в тези гори има много а, хабитати, много местообитания, но също така и водят до промени в климата, унищожаването на тези гори. Между 20 и 30 милиарда тона въглерод се освояват от растителността в тези държави, т.е. унищожаването ще има въздействие върху климатичните промени също така емисиите на парникови газове се повлияват с около 20%. Камерун и Конго притежават тези гори като държава, обаче те са световни ресурси и за, за мен е много важно да бъдат подписвани подобни споразумения и също така да бъдат прилагани на практика както трябва. Трябва да подкрепяме добрите намерения на тези държави и да им помагаме с международните планове за управление и също така да да отчитаме тези споразумения. Тяхната цел е много хубава. Искам особено да приветствам а, новаторския процес, а, чрез който е достигнато до тези споразумения. Това а, ново подхождане към управлението на горите, в който има подчертаване на участието на гражданското общество, за да може политиките първо да се усъвършенстват и второ да се прилагат. Това да се превърне а, в норма. Според мен този подход трябва за бъдеще да го следваме и в други споразумения. Най-огромното предизвикателство обаче е пред нас, защото трябва от хартия да превърнем тези действия в практика. Благодаря, господин председател. Не виждам други докладчици в сянка да искат думата. Може би други членове на комисията да искат да се изкажат. От ГОЕ виждам. Джим Хигинс. Микрофон. Yeah. Uh, this is obviously... Темата е изключително важна и засяга не само народите на Конго и на Камерун, но и европейските народи и въобще хората по света. Янек Жидо е покрил всички важни елементи, които трябва да бъдат сведени до знанието на настоящата комисия и които трябва да бъдат отчетени. Трябва да положим усилия, за да окажем натиск за прилагане на това споразумение и за наблюдение на неговото прилагане. Ако погледнем Конго и Камерун заедно, годишно износа на тези страни към Европейския съюз е много-много голям. Въпрос за промишленото експлуатиране в голям мащаб на естествени гори, е, което води до разрушаване на местообитанията на видовете и до обезлесяване, е въпрос, който е изключително притеснителен. Трябва да има пълна прозрачност във връзка с европейските компании, които внасят дървесина от Камерун и Конго. Унищожаването в голям мащаб на горите за целите на е, печалбите на световните компании е нещо отвратително. Особено като се има предвид е, въпрос е, за освояването на въглерода и биоразнообразието. Трябва да има ясна нормативна база и категорична, освен това. Освен това, по отношение на човешките права, трябва да се отчитат правата на коренното население, от районите, откъдето идва тази дървесина. Това е въпрос на живот и смърт, особено в ситуацията с Конго, където сме имали в продължение на години войни, е, граждански войни, бедствия, които са засягали коренното население в продължение на години. Наблюдението на това как се прилагат споразумението и различните практики е изключително важно. Трябва да се спазва поетото като ангажимент. Е, не трябва да има незаконно изсичане и продажби на дървесина. И накрая, господин председател, това е област, в която рационалното използване на ресурси трябва да има приоритет пред интересите на корпорациите. И въобще промяната на практиката да се използва дървесина от Конго и Камерун и замяната на тази дървесина с друг тип дървесина би трябвало да не е чак толкова проблемна, за да може тези гори в критично състояние да бъдат запазени и да не бъдат разрушавани с темпа, с който това се прави сега. Интересите на местните хора в Конго и Камерун трябва да бъдат отчетени запазването на техните гори е от полза за цялото човечество. Затова гражданското световно общество им дължи много е, по отношение на заетостта и в други области, за да може да има устойчив характер на тази дейност. Благодаря. Има ли комисията някакви коментари към докладите? особено във връзка с предложенията на докладчика. Кой е представител на комисията? Floor, Имате думата. Благодаря, господин председател от Генерална дирекция развитие. С колегите водим преговорите по тези две споразумения. Най-напред да искам да благодаря на господин Жадо, както и на вашата комисия, разбира се, за положителната оценка на доброволните споразумения. Според мен те са новаторски от гледна точка на техния замисъл. Новаторски от гледна точка на широкото представителство а, сред преговарящите. Такава е и нашата оценка. Начинът по който процесът на преговори се развива говори за ангажимента на правителството, но и за ангажираността на гражданското общество. Гражданското общество пое много важната роля да бъде е, балансьор в интерес на националния интерес, както в Конго, така и в Камерун, защото едва, защото само чрез е, този баланс може да се постигне ефективно изпълнение на споразуменията. Нека ви напомня, че става дума за доброволни споразумения, те не са задължителни. Правителството участва в тези преговори по доброволен начин и се ангажира след приключване на преговорите да спазва условията на споразумението. В споразумението има няколко клази, чиято цел е споразуменията да се спазват не само по тяхната буква, но и по духа им. Няколко души за устойчивото управление на горите и онова, което чух за унищожението на горите. Ние смятаме, че тези споразумения, които се основават на националното право и които могат да осигурят правила, гарантиращи устойчивото използване на горите и в Конго, и в Камерун, се изграждат възоснова на идеята за устойчивост. Проблемът, както в Конго, така и в Камерун, не са законите, а тяхното изпълнение. Ето защо споразуменията ще предоставят една рамка за изпълнение и спазване на съществуващите закони. Има и други начини за борба срещу мащабно обезлесяване – е, мерки, които излизат извън рамките на схемата FLEGT. Говори се много за схемата RED и за компенсиране на мерките за опазване на горите. Това са областите, на които трябва да обръщаме внимание, когато мислим за по-широк мандат за защита и опазване на горите. Тези споразумения дават възможност за дискусия по нормативната база с правителствата и тази нормативна база е на лице и основата за съставяне на споразумението, както каза и докладчикът Жадо. Предвиждат се редица мерки, като годишен одит, независим наблюдател, осигуряващ участието на гражданското общество и правото на гражданското общество да се обърне към правителството и при необходимост към Европейския съюз. Обедени сме, че предвидените в споразумението мерки са адекватни, в смисъл, че с тях може да се постигне така, щото ако в Конго и Камерун има притеснение за изпълнение на споразумението, тези тревоги да могат да получат гласност. Одитът е механизмът, чрез който правителството да, да спази изискванията. Една дум, няколко думи за управлението. Има няколко неща, които тези споразумения не могат да направят. С тях не можем да, прав... да направим преглед на съдебната система. Както казват англичаните, е, не можем да размахаме кучето, като му държим опашката. Доброволното споразумение е насочено към горите и опазването на горите, а не към по-широки економически проблеми. Има фондове, с които да се окаже помощ на усилията за добро управление. Те са много важни, но използването на доброволното споразумение за тази цел би означавало да се придаде на тези споразумения роля, която ни ме присъща по отношение на представянето на информация и доклади от наша страна, да, с радост ще го правим. Предвиден е годишен доклад за спазването на изпълнението. Има съвместен комитет по изпълнението, който ще следи изпълнението на споразумението и правителството прие идеята за пълна прозрачност Благодаря ви. Председателят. Благодаря. Преди да приключим с тази точка от дневния ред, нека да ви напомня, графика. Докладите ще бъдат приети на заседанието на 9 ноември. Господин Жадо, искате ли няколко заключителни думи? Само искам да благодаря на колегите от парламентарната комисия и от Европейската комисия за направените обяснения. Има няколко въпроса, по които нещата все още не са получили удовлетворително развитие. Имам по отношение на наличните инструменти, освен независимата експертиза, възниква въпроса за посредничеството и процедурата за обжалване. Това са важни въпроси Става дума за една различна логика, свързана с общия въпрос на управлението в тези страни. С доброволното споразумение за партньорство, разбира се, нямат за цел да бъдат средство за подобряване на общото управление, ако, се, ако способстват за подобряване на управлението толкова по-добре, но не това е основната им цел. Просто искаме с тях да се постигне по-добра прозрачност. Преминаваме към шеста точка. Проекто доклада на колегата Джордж Сабин Кутъж във връзка с приключване на преговорите с Съединените Американски щати за необходимите компенсаторни поправки, проистичащи от намеренията на САЩ да оттеглят поети специфични ангажименти относно услугите в областта на хазарта и залаганията. Съгласно член 22, каза председателят от Общото споразумение за търговията с услуги или споразумението ГАЦ. думата има докладчикът. Благодаря, господин председател. А, сега а, това становище, което се иска от Европейския парламент в тази резолюция е свързана с а, споразумението между Съединените щати и Европейския съюз, след като Съединените американски щати се отеглиха от някои свои, отказаха от някои свои ангажименти относно услугите в областта на хазарта и залаганията по отношение на технически услуги за тестване, складиране и съхранение и някои други услуги. По отношение на това досие. Аз се опитах да постигна един консенсус като докладчик, за това се срещнах с основната асоциация в този сектор и информирах, че европейските компании, които са в сектора на хазарта и залаганията, са пострадали, са понесли някои загуби. Също така а, се твърди от някои дружества, че са третирани неправомерно от американски съдилища. Затова а, се иска да се прегледат тези искове от страна на Европейския съюз а, и за да се осигури една равнопоставеност. От друга страна, решението на Съединените щати е в съответствие с член 21 от ГАЦ и вследствие от това е напълно законосъобразно. Компенсациите, които са договорени след а, преговорите се основават отново на същия член и са законосъобразни. Мисля, че а, правилата на 100 са доказали, че са ефективни по отношение на а, налагането на различни правила и а, санкции едностранно. Смятам, че а, това е едно а, положително споразумение, което сме постигнали и бих призовал колегите да гласуват в полза на това споразумение. Благодаря ви. Има ли а, членове на комисията, които искат да се изкажат? Или пък от комисията, мисис Урсула Ухних? Заповядайте. Нямате коментари? Do you? So. Имате ли? Не. Няма коментар от Европейската комисия. Нека да ви напомня, че срока за а, поправки е 29 октомври. Благодаря ви, господин председател. Може би комисията в момента не е готова да коментира, но аз искам да дам някои преценки, може би по-късно, или пък да видим някои обяснения, какво е ново в тези компенсации. Чувал съм коментари от заинтересовани страни, които казват, че всъщност това, което получаваме, не е нищо ново по отношение на усилията и стойността, която получаваме. Тя е подобна на това, което сме получили до момента и няма кой знае каква ценност в сравнение с загубите понесени от бранша, който работи в тази сфера на залаганията и хазарта. Така че ми се иска от комисията да чуем какво е новото а, в сравнение с достъпа, а, който сме имали преди. ако може в, на някакъв етап да ни дадете информация. Комисията, казва председателя, вие готови ли сте да отговорите на този въпрос? Now, but... Не е точно сега, не е задължително сега да стане. Не, по-късно. Господин Куташ. Благодаря, господин председател. Ако комисията не желая да отговори, нека да кажа на колегата, че аз също съм разговарял с повечето от засегнатите компании, поне тези, които са по-големи Дебата беше много прост. Те разбират каква е ползата от този консенсус, разбират каква е нашата позиция, позицията на комисията. Дори компании, които вече регистрират загуби, защото има такива, са съгласни, че не е възможно да имаме по-добро споразумение от това. компаниите искат настоящото положение да се признае и приеме. Това поискаха те от мен като докладчик. Благодаря. Кристофер Фелнер. Може би трябва да се съберем на кафе и да обсъдим ситуацията. Разбирам, че на този етап законодателите в Америка въобще не възнамеряват да от открият пазара на хазарта, е, макар че вероятно ще станем свидетели на промени, като се има предвид какви са разпоредбите. Важно е, че е чута позицията на сектора. Аз искам обаче да разбера от комисията дали има еквивалентни компенсации за други сектори. Когато говоря с различни представители и служби на комисията, различни сектори, оставам с впечатлението, че част от отстъпките, които се правят, особено в почтенския сектор, въобще не са равностойни на загубите и ако тук ситуацията е същата като в сектора с почтите. То би трябвало да има еднакъв пазарен достъп в някой друг сектор. Казвате ми, че това е максимално то, което можем да постигнем. Само, че какво става сега? САЩ се подиграват с нас или или нещо друго. Е, е, ако не можем да променим нещата, нека да, да ги приемем, но поне да вдигнем шум, ако не е друго. Поне някаква оценка не дайте. Не съм видял нищо до сега и предполагам, че преди да гласуваме трябва да видим някаква по-конкретна реформация. Е, има ли някаква причина, казва председателя, госпожо Ханиш, поради която комисията не иска да даде отговор сега. Благодаря. Всъщност аз не бях достатъчно бърза, за да вдигна ръка или табела. Има нещо ново. Ангажиментите, които са поети, са нови. Ние предложихме това споразумение да получи одобрение от съвета за това сключихме споразумението, защото има нещо добро в него. Ако погледнете съхранението, складирането, научната дейност, почтенските услуги, някои други бизнес услуги, като техническото изпитване и анализи, е, това са области, в които САЩ е, поема ангажимент и тези области ще бъдат включени в дневния ред на американците, ако ако се опитате да видите как ще се промени пазара, трябва да кажем, че понякога новите ангажименти повлияват на пазара, С оглед на това, че нямаше открити преговори и консултации в сектора, това е едно добро решение, тъй като преговорите бяха трудни. Преди да дам думата на докладчика за приключване на дебата, ще дам думата на Салватория Кулин. Той е докладчик в Сянка. Президент, на новото благодаря, господин председател. Боя се, че нямах удоволствието да изслушам всички изложения. Струва ми се обаче, че тук има нужда от нещо по-съществено онова, което се говори тук е малко по-общо. Трябва ни по-съществено описание на обхвата на мерките. Това е краткия ми коментар и ще помоля господин Куташ да допълни доклада си, който аз подкрепям с здравните аспекти на работата в сектора, особено за онези, които са в неблагоприятно положение. Това е моята позиция. И комисарият Бърние наскоро излезе със становище относно тежестите на хазарта. Джордж Куташ. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Готов съм да обсъдя с всеки един от вас начините за усъвършенстване на доклада. Не забравяйте, обаче става дума за консенсус. Можем да кажем да или не. По-точно е, става дума за даване на съгласие от е, наша страна. Готов съм обаче за дискусия е, и можем да водим дискусиите на двустранна основа, за да не задържаме всички тук. Крайен срок за внасяне на изменения 29 октомври и не забравяйте, че тъй като става дума за съгласие от страна на парламента, единственото изменение, което може да се внесе, е изменение, което предлага противоположна позиция. Така, гласуването в комисиите 1 декември при положение, че преди това получим досието от съвета. Благодаря ви. Сега преминаваме към седма точка от дневния ред. Предложение за регламент на Европейския парламент и на съвета за въвеждане на извънредни автономни търговски преференции за Пакистан представяне от комисията. Предложението вече беше внесено в парламента. Европейската комисия е представена тук и тя ще ни представи досието. Както знаете, катастрофалните наводнения в Пакистан се обсъждат извънредни мерки за подпомагане на възстановяването в Пакистан. Комисията предложи регламент за едностранно преустановяване на митата на стоки внасени от Пакистан за срок от 3 години в, огромната си, в огромното си мнозинство става дума за текстилни а, стоки. Става дума за 75 бюджетни реда на стойност 900 милиона евро и 27% от целия внос от Пакистан. Тези 27 бюджетни реда ще доведат до увишаване на вноса от Пакистан на стоеност 100 милиона евро годишно в сравнение с 2009 година, намаляването на митническите сборове за Европейския съюз ще спаднат с около 80 милиона евро, тъй като става дума за извънредни а, търговски преференции, предоставени на конкретна страна. Европейския съюз ще трябва да поиска и освобождаване от Световната търговска организация в е, Женева. Наскоро проведах двустранна среща с външния министр на Пакистан по негово искане. На тази среща обсъдихме търговски въпроси, в това число е предложения регламент. Министърът подчерта, ползата за този регламент за неговата страна и изрази пожелание регламента да бъде прият бързо от съвета и парламента. Имах възможността да уверя министъра, че според мен ние трябва да подкрепим Пакистан в тези трудни времена, но също така му обясних, че според мен Комисията по външна търговия е длъжна да разгледа въпросите, свързани с тежестите и въздействието на тези мерки върху европейската индустрия. Комисията ще ни представи регламента. Игнасио Гарсия е тук. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да имам възможност да ви представя това предложение сега официално пред Комисията по външна търговия, въпреки че вече сме имали възможност да обсъдим този въпрос при закрити врата преди няколко седмици. Както знаете, контекста на това предложение от Европейската комисия а, беше единодушната заявка от страна на Европейския съвет, Европейския съюз да подпомогне Пакистан Афганистан в настоящото му затруднено положение, не само а, чрез хуманитарна помощ и помощ за развитие, но и, цитирам, чрез амбициозен пакет а, търговски мерки. Европейската комисия бе помолена да изготви едно предложение в октомври месец, което беше и направено и също бяхме помолили да, а, бяхме помолени да вземем предвид и ситуацията в Европейския съюз по отношение на различни промишлени сектори. В тази презентация ще наблегна на някои въпроси, които вие споменахте и които биха могли да са от интерес и биха били важни за обсъждане от Комисията по външна търговия, но съм готов да отговоря и на по-конкретни въпроси и изразявам желанието си да ви сътруднича по отношение на избирането на докладчици по този въпрос въпрос. Ще разгледам по-конкретно въпроса а, по какъв начин списъка с продукти, приложен към това предложение, е бил подбран, какви са данните а, за въздействието на това предложение върху европейската индустрия и накрая за сроковете за разпределението във времето. На първо място, какъв е списък с продукти в това предложение? В Европейската комисия сметнахме, че е важно систематично и методично да подходим към този списък. Така че като начална точка взехме всички продукти, които Пакистан изнася за Европейския съюз и ко е, които са обект е, на вносни мита, е, при положение, че се внасят съответните минимални количества и така по този начин включихме продуктите в списъка. Това беше нашата отправна точка. От там нататък всички продукти, които не са текстилни, също са включени в а, нашето предложение с две изключения. Едното е ориза, което знаете, че е важна храна, хранителен продукт за държавата, така че няма смисъл да се включва в това предложение. Един друг конкретен продукт, който е обект на а, такива мита в Европейския съюз. Всички други продукти, които се изнасят от Пакистан към Европейския съюз, дори в минимални количества, са включени в това предложение. На второ място а, осъзнаваме напълно а, деликатния характер а, на двата а, сектора облекло и текстил. А, затова не са включени 47 а, тарифни реда от а, а, производството на Пакистан, което се изнася за Европейския съюз. А, това включва, а, например, а, спалното бело, а, което е продукта с а, голяма деликатно за местния пазар, така че 47 а, такива а, продукта от текстилната промишленост не са включени в това предложение. Също така а, съзнаваме, че етанола също а, спада към групата на а, деликатните продукти за Европейския съюз, за това за етиловия алкохол а, ние решихме да го включим, но да има и тарифна квота, за да се вземе предвид наистина тази чувствителност на продукта биоетанола сметнахме, че няма да е подходящ, защото от една страна искахме товара, тежестта на това предложение да е разпределено по-равномерно в различните сектори. По отношение на въздействието, вие споменахте тези 100 милиона. Това е прогнозата за увеличения внос, който ще дойде в резултат от прилагането на това предложение. За да можете вие, те да, вие да прецените економическото въздействие, може би трябва да спомена още а, няколко данни. Общото производство в Европа на тези продукти, които са включени в предложението, е около 24 милиарда така че може да се направи сравнение и се вижда, че въздействието е 0, по-малко от 0,5% от производството на Европейския съюз. Общия внос в Европейския съюз за продуктите, които са покрити в това предложение е 15 милиарда, т.е. относителното значение може да се прецени отново може да се прецени какво ще е економическото въздействие. Следователно, в Европейската комисия смятаме, че сме направили възможно най-доброто, за да ви а, представим едно амбициозно предложение. Както вие а, казахте, а, ще има повече възможности за Пакистан по този начин за ограничен период от време, но в същото време се взема предвид и а, деликатния характер на на някои от тези продукти по отношение на европейската индустрия, затова и някои текстилни продукти не са включени в това предложение. Смятам, че е, неизбежно поради економическата действителност и факта, че Пакистан основно се конкурира с памучните тъкани, най-чувствителни ще са държавите членки, които произвеждат такива продукти от памук. Но това е и економическата действителност. Аз подчертах, че в действителност економическото въздействие ще е много малко. Накрая за сроковете, за разпределението във времето, в Европейската комисия смятаме, че е важно съвсем бърз, в бърз порядък да да а, постигнем а, консенсус по това предложение, държавите членки а, да се съгласят за този пакет за Пакистан. Затова смятам, че е, ще може преди края на тази година да се получи одобрение в Женева. Имаме намерение да подадем тази наша заявка до 11 ноември, тогава е срока. Това предложение за, отнема, за, за вдигане на тези мита ще бъде внесено до 11 ноември в Женева и се надяваме, че ще работим добре с парламента и съвета, за да може регламента да бъде прият преди края на годината. Разбира се, трябва да сме наясно по един въпрос, ние имаме много силно мнение и настояваме да се спазват правилата на Световната търговска организация, т.е. такъв регламент ще може да се приложи само след получаване на разрешение за изключение от правилата на 100 в Женева. Мисля, че след това представене придобихте някаква представа, но съм сигурен, че ще има много въпроси по различни елементи от това предложение. Казах, че с удоволствие ще отговоря тук, но и също така с удоволствие, се, с удоволствие ще се срещна с докладчиците, щом те бъдат определени, за да доизясним каквито и да било въпроси, които могат да възникнат. Благодаря за това първо представяне на тази тема, която породи много притеснения в парламента и в държавите членки. Аз самия се обърнах към отдела по политики на Европейския съюз за оценка на въздействието на тези мерки. Зададох редица въпроси на комисар Дехухт. бих е, искал да ги задам преди да дам думата на колегите. На първо място, защо такава продължителност 3 години, като става въпрос за спешни мерки? Трябва ли да има три годишни търговски преференции с изключителен характер? На второ място, не ме впечатли и онова, което казахте по отношение на квотите за етанола. Каква е разликата тук с текстила, например? Не е ли вярно, че някои текстилни продукти могат да бъдат а, с по-голямо въздействие върху някои страни на Европейския съюз, отколкото етанола? Или трябва ли да заключим, че някои страни са по-равни от други, когато става въпрос за търговските преференции за трети страни? На трето място, озадачих се от факта, че комисията не е предоставила на Европейския съюз тази информация, възоснова на която се е взело настоящото решение и съответния избор. Как може Европейския парламент да работи по този въпрос без да има необходимата информация? Естествено, комисията би трябвало да разполага с тази информация – която говори за списъка, за квотите за етанола, липсата на квоти за други продукти. Задължение на комисията е да даде тази информация на нашата комисия и на парламента като цяло. На четвърто място чудя се защо комисията не казва нищо за предпазни механизми във връзка с евентуално увеличаване на вноса на някои продукти. Не разбира ли комисията, че 3 години е твърде дълъг срок и би трябвало да има някакви предпазни механизми, за да се избегнат неприятните изненади? и да се предотвратят те. Защо, например, да няма преразглеждане след края на първата година, възоснова на цялостна оценка на въздействието относно това какво да се прави с механизма. Да се преразглежда ли той, да се прекратява частично или пък нещо друго. Отново, даваме на Пакистан много важни търговски преференции, без да искаме нищо от тази страна. Не трябва ли да поискаме от Пакистан поне да се откаже от настоящите ограничения по отношение на износа към Европейския съюз, например по отношение на текстилните продукти, памушните нишки, например и така нататък защото ще има отрицателно въздействие върху някои европейски страни и част от европейската промишленост. И накрая, естествено, че трябва да има изключение, отмяна пред СТО. Редица страни обаче няма да са доволни от тези преференции, които ще дадем на Пакистан, защото те ще бъдат засегнати чрез отклоняване на част от износа през Европейския съюз. Няма да споменавам конкретна страна или страни, няма нужда да го правя. Готов ли е обаче Европейския съюз да подкупи тези страни, да им даде някакви отстъпки, за да може те да приемат тези мерки спрямо Пакистан в случай, че Европейския съюз се изправи срещу отпор в Женева. Може ли да направим някои отстъпки, например, пред Бразилия за етанола? Или точно заради това по отношение на етанола има квоти? Ще дам думата на колегите. Кристофер Фелнер. Uh, Благодаря. В сравнение с уважаемия председател, аз ще кажа нещо различно. В Страсбург проведахме дебат и тогава аз казах, че нямам нищо против предложението на комисията. Мисля, че то представлява разумен подход към конкретната ситуация. Впечатлен съм и от това, че съветът успя да приеме одобрението. Мисля, че е редно да съчетаваме помощта с търговията. Какъв е смисълът от помощта? ако продължаваме да държим на митата и продължаваме да затрудняваме имащи нужда от помощ страни в усилията им да изградят капацитета си. Така че мисля, че това е много съвременно съчетанието между помощ и търговия. Второ. Достоинство на предложението е, че то беше представено бързо. Естествената ми реакция към това предложение е да кажа хубаво е, но не достатъчно. След като изслушах дебатите и колегите, имайки предвид критичните бележки, които аз е, не винаги разбирам, но разбирам логиката, която под тикна комисията да извади 47-те тарифни позиции. Предполагам, че някои държави членки са настоявали. И разбирам защо. Ако има една област, в която аз имам въпросителна, е етанола. Бих казал също като председателя, но обратно защо да има мито върху етанола. Аз никога не съм разбирал защо трябва да има мито върху енергията, особено в контекста на дискусиите, които водим за енергийната сигурност и в контекста на това, че ние очевидно имаме нужда от повече биоенергия. Ако можем да намалим митата, би то без квоти, върху нещо, от което имаме нужда, аз членувам в комисията по околна среда и непрекъснато говорим за това как да потребяваме повече биоенергия. И в тези, при тези обстоятелства не ми е не разбирам квотите. Може би това представлява особен интерес за някои държави членки, но в интерес на Европейския съюз е да ги няма. Проявата на солидарност никога не е лесна. Непрекъснато говорим за солидарност в парламента. Когато обаче трябва да гласуваме по нещо, което представлява акт на солидарност, нещата малко се променят. Може би, защото става дума за част от света, която е по-далеч от Европа. И може би е по-лесно да правим солидарност с текстилния сектор в Европа, отколкото са жертвите на наводненията в Пакистан. Ако обаче това е така, се надявам, че Европейския парламент ще прави същия кораж като комисията и съвета. Разбирам защо има притеснение и за настояването на предпазни клаузи, но да ви напомня, че не става дума за изключение. Мисля, че ние трябва да прилагаме изключителни мерки а, и да се каже, че тук трябва да при тези изключителни мерки да предвидим изключителни действия, ме е малко противоречиво ние предоставяме търговски преференции, защото се надяваме, че те ще изнасят и ще търгуват с нас. Ние се надяваме, че те ще увеличат износа си за Европа, защото ако нямаме тази надежда, не виждам защо въобще сме се захванали. Ако смятаме, че такова предложение няма да има никакви последици от гледна точка на вноса в Европа, ми въобще да не се занимаваме. Надявам се обаче, че Пакистан ще увеличи износа си, тъй като това е целият смисъл. А именно да увеличат благоденствието си чрез търговия. Аз не бих казал, че три години е много дълго, като имаме предвид колко време ще бъде необходимо да се възстанови Пакистан. три години е доста кратък период от време. Съгласен съм с председателя, че би било интересно да чуем обосновката на това, защо е взето решение за 3 години. Само, че моят въпрос би бил защо 3 години, а не 5, например, и не на последно място. Бих искал да чуя как предвиж... как смята комисията, че в СТО ще реагират. Ще има ли трудности? Може ли да направи Европейския съюз нещо, за да намали трудностите? Мисля, че това е много важна стъпка, за да съчетаем помощта с търговията, така че Пакистан със свои сили да увеличи своето благоденствие. Благодаря. Я, Яник Жадо има думата. Благодаря, господин председател. Беше ми интересно да изслушам отговора на комисията за три години. Моят въпрос не е за текстила, е за етанола и представителят на комисията се опита да предвиди този въпрос. В крайна сметка става дума за неотложен пакет. Кого искаме да подпомогнем? определени предприятия или пакистанското население. На мен ми се струва, че мандата даден от съвета и комисията е да се формулира предложение за подпомагане на населението на Пакистан. Само, че, както знаете, захарта е изключително ценна стока. Това е важен хранителен продукт, особено когато става дума за население, страдащо от продоволствена несигурност Очевидно е, че превръщането на определен брой култури в горива противоречи на целта за продоволствена сигурност. Въпросът към комисията става много прост. А именно, как в своя мандат за подпомагане на пакистанското население и осигуряване на продоволствена сигурност предвижда увеличаване на износа на биогорива за Европа. Какъв анализ прави комисията за повишаване на цената на захарта за вътрешния пазар и по-конкретно повишаването на цената на захарта във връзка с производство на етанол. Трето, какво знае комисията за отглеждането на захарната стика и производство на захар в Пакистан. Ние се интересуваме много от въпросите на устойчиво за производство на биогорива. И един почти правен въпрос как ще погледне комисията на происхода на захарта. Целта на Пакистан е да може да произвежда необходимото си количество захар. Една част от захарта обаче се внася. Как предвижда комисията увеличаването на вноса на биогорива от Пакистан, като имаме предвид происхода на захарта. Дали това според нея съответства на първи член от търговските преференции, свързани с захар от пакистански происход. Благодаря. Благодаря, Дейвид Камтор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, по последния начин гледам нещата по отношение на а, ядреното оръжие. Те имат, също са на границата с талибаните и а, са пострадали много скоро от ужасяващо наводнение. Мисля, че а, в как предложението, изключващо 47 а, продукта или тарифни реда помага на бедстващото население. Мисля, че а, тук става въпрос за един а, така пожелателен списък а, от а, неща. А, тук а, поставяме ли интереса на Европейския съюз, европейските компании пред световен а, проблем а, или пред световния интерес, а, защото в противен случай, ако не подпомогнем Пакистан, ги тласкаме в ръцете на терористите. Благодаря, а, господин Хигинс от ГУЕ. Господин председател, а, всички справедливо мислещи хора в Европа, те са мнозинство, биха се съгласили, че трябва да се помогне на страдащ, пострадалите в Пакистан. 20 милиона души са сериозно засегнати от кризата и от наводненията. Това е 4 пъти населението на Ирландия. Така че това е огромно бедствие, както и да го погледнем. Искам обаче да повдигна някои конкретни въпроси към господин Гарсия и към комисията. Защо съвета се е ограничил а, и така е подходил по такъв един стеснен начин, а, за да подпомогне а, населението на Пакистан за преодоляване на това бедствие? А комисията провела ли е анализ, кой в действителност ще извлече полза в тези три години на отстъпки? Тези, които са пострадали в Пакистан, те са най-бедните от бедните. Те са селяни, те са селски стопани, трудещи се. Как тези предложения ще се отразят на техния живот и ще го подобрят? как да сме сигурни, че капиталисти няма да са тези, които ще извлекат огромна полза, защото ще генерират огромни приходи, а тези приходи няма да достигнат до тези, които се нуждаят от тях. Имаме предвид, че това е е, държава, която се ползва с много лоша репутация заради високата корупция. Дали можем да сме сигурни, че корумпираните а, политици няма да се възползват от а, тези отстъпки. Също така, господин председател, един от ключовите проблеми в Пакистан в момента е въпроса за продоволствието и за хранителната сигурност на хората, които са засегнати. Десетки хиляди деца, например, се нуждаят в огромна степен от по-добро хранене и от продоволствена сигурност. Има продоволствена криза в резултат от това. И цялото производство на храни в Пакистан се а, засяга по отрицателен начин от тези средновековни порядки, които съществуват още от 19 век насам, които са на гърба на обикновения човек. Защо не се вземе предвид, например, че подпомагането на производството на храна, чрез, например, устойчиви семена, използване на торове и така нататък, че подобен един план би могъл паралелно да помогне на хората, живеещи в Пакистан и това ще доведе до увеличаване на производството на храни с висока хранителна стойност. Мисля, че това е, е в синхрон с идеята за удовлетворяване на нуждата в Пакистан е, там е, вероятно има огромни компании, които се стараят да извлекат огромна печалба на гърба на гладуващите в Пакистан в тази бедстваща ситуация. И на последно място, господин председател и представители на комисията, да видим по какъв начин плащането на дълговете се отразява на а, хората от Пакистан към източници, които биха могли да а, помогнат а, за а, от, намаляване на това страдание. Унищожени са огромен брой домове, хората гладуват. Защо да не им опростим огромна част от дълга, значителна част от дълга? Да се мисли в тази посока. Смятам, че а, предложението, което ни се представя сега, е много ограничено в този смисъл. Благодаря. Благодаря. Няма други искания за изказване. Ще дам думата на представителя на комисията. Искам да подчертая, че моята лична позиция не е да не подпомогнем Пакистан чрез търговски отстъпки. Искам да разбера обаче защо има разминавания и непоследователност в предложението на комисията и на второ място кой ще плаща. Защото когато погледнем солидарността, която се демонстрира от комисията към Пакистан – се вижда, че за тази благотворителност ще платят само 6-7 държави от Европейския съюз. Кристофел Ферна. Въпросът е много уместен. Аз зададох въпрос на комисията. Чух, че моето име споменахте, за това реагирах. Господин Гарсия, благодаря. Нека да се опитам опитам да разгледам въпросите по реда, по който бяха зададени. Първо, искам да кажа, че в никакъв случай европейската реакция спрямо кризата в Пакистан се свежда само до търговията. Ако погледнете заключенията на Европейския съвет, ще видите, че тази реакция трябва да включва значителна помощ от хуманитарен характер и помощ за развитие, както и амбициозни търговски мерки. Така че търговията е част от един по-широк пакет от европейски мерки с оглед на справяне с кризата в Пакистан. Европейския съюз се съгласи да предостави 320 милиона евро незабавна хуманитарна помощ. Така че цялото това предложение трябва да се разглежда като част от един цялостен пакет за подпомагане на Пакистан в тази трудна ситуация. На второ място поискахте парламента да получи повече данни и информация относно начина по който е изготвено това предложение, как е избран списъка с продуктите и економическото въздействие. Ще направим опит, надявам се, че разбирате, че има известни ограничения относно информацията, която може да бъде споделена, но ще ви дам все пак малко по-късно някакъв документ, който в по-големи подробности ще разгледа въпроса. Естествено, съм готов и да разговарям по различните елементи. Освен това, на трето място, третирането на етанола в сравнение с текстилните продукти. Противно на случая с най-чувствителните текстилни продукти, които са изключени чисто и просто от това предложение, ние не сме изключили етанола етанола е включен в предложението, точно защото сметнахме, че е добре и важно да се включат някои продукти, които са важни за диверсификацията на пакистанската економика. По въпрос на господин Жадо. Това, което се крие зад производството на биоетанол от Пакистан, всъщност е захарната меласа. Така че увеличаването на биоетанола не засяга захарта. Всъщност Пакистан е много важен износител на биоетанол към Европейския съюз. Нивото, което определено отговаря на нивото на износа за 2008 година. Всъщност всичко това ще бъде подложено на преференциалните правила за происход и естествено ще се отчитат и разпоредбите на Европейския съюз за биоетанола. Аз естествено отчитам казаното от господин Жадо и в бъдеще ще дам малко повече подробности относно различните елементи, които се засегнаха тук по отношение на позицията на трети страни в Женева. Определено възнамеряваме да ангажираме в разговор страните в СТО, за да се опитаме да получим подкрепа за това предложение и то бързо. Един въпрос, който е особено чувствителен е свързан с въздействието на това предложение върху най-слабо развитите страни. Затова в това предложение не сме включили онези текстилни продукти и тарифни редове, които в рамките на диалога от Женева се считат за преференции към най-слабо развитите страни. Така че тези тарифни редове не са включени в това предложение отчитаме интересите на страните износителки. Има необходимост Пакистан също да допринесе, така че не става въпрос за това как ще се договаряме с други страни, как ще ги подкупим. Надявам се, че с Китай, Бразилия и Индия и с другите важни участници в рамките на СТО, ще успеем да стигнем до съгласие за това колко е важно да се действа в тази изключителна ситуация, пред която е изправен Пакистан. Споменахте много въпроси, които заслужават подробно разискване. Три години, например. Ако искаме да създадем подобрен достъп до пазара, трябва да има поне някак, някакъв а, минимален срок за тези разпоредби, че няма да има въздействие. Това означава, че трябва да има някакъв срок, пък дали е 3 години и защо 3 години можем да разговаряме в рамките на настоящата комисия. Искам да поясня, че за момент става въпрос все още за предложение на комисията. Съвета ще поиска от нас да представим предложение, но не изключвам, когато държавите членки получат това предложение, те да зададат въпроси относно някои елементи на предложението, което ще представи Европейската комисия. Написал съм си тук другите въпроси, какво ще стане с спортните мита, предпазните клаузи. Между другото, за момента Пакистан не прилага износни мина по отношение на памука. Прилага се в други области. Ние сме повдигнали този въпрос, сме казали, че това е от важно за Европейския съюз. Така че ще разгледаме всички тези въпроси, когато изготвяме нашето предложение. Искам да ви кажа с известна доза задоволство, че комисията е твърда и не смятаме, че трябва да се намалява списъка в това предложение. Този списък отчита интересите на европейската индустрия. Ако продължим да намаляваме списъка, много бързо ще стигнем до е, списък, който няма да подпомогне економически изобщо Пакистан, така че не би трябвало да се намалява ползата от това предложение. Така приключваме първия дебат по този въпрос казва председателя и ще го обсъдим съвсем наскоро отново. Преминаваме към точка 8. 8 и 16. Ще ги разгледаме заедно защото са свързани с едни и същи споразумения с Нова Зеландия и Австралия. Аз съм автор на тези два доклада. Между които има много прилики. Разликата е само в а, страните. А, става дума за изменение на споразумение за взаимно признаване. Споразуменията са договорени от комисията. Целта е да се подобри функционирането на съществуващите споразумения, които влязаха в сила през януари 1999 година, т.е. преди 11 години. Споразумението за взаимно признаване е споразумение за взаимното признаване по оценка на оценката на съответствието между регулираните стоки. По силата на това споразумение всяка от страните може да изпитва и сертифицира стоки спрямо регулаторните искани на другата страна на своя територия и преди износ този тип споразумение има за цел да премахне търговските бариери, като същевременно опазва целите свързани с здравето и околната среда, измененията внесени на вниманието на Европейския парламент имат за цел да осигурят повече гъвкавост, ще да се премахнат ненужните ограничения в търговията между двете страни, намаляване на административните тежести, свързани с управлението на споразуменията и улесняване на тяхното действие. Освен това, споразуменията за медицинските продукти е, имат за медицинските продукти и устройства имат за цел да отразят промените и актуализацията на записаните страни. Няма финансови последици от предложението и като докладчик аз приветствам подобренията. Нашият, нашата комисия трябва да даде своето съгласие на тези споразумения. Има ли желаящи да се изкажат? Кристофър Фиалнер е докладчик в Сянка и ще му дам думата. Много трудно човек да не се съгласи с това, което казахте. Този път съм съгласен с вас. Съгласен съм по отношение на въпрос, който обсъждаме и по-конкретно подходът ни към този въпрос. Както знаем, че Европейския съюз работи по много въпроси, които са много полезни. Може би не всички те и изискват наличието на докладчици, докладчици в сянка. Може много време да обсъждаме по голям брой важни, но не спорни въпроси. Можем да пишем доклади, да ги превеждаме, да водим продължителни дебати, вместо да коментираме по същество, може би трябва да обсъдим как подхождаме към такъв тип досиета, но това трябва да стане на друг форум. Съгласен съм с това, което казахте. Благодаря. Да, за щастие това е неспорна, макар и много важна тема. Гласуването в комисията е насрочено за 9 ноември, при положение, че Съветът преди това ни даде думата. Господин Артар Лопиан от комисията има думата. Заповядайте. Благодаря. Казвам се Артар Лопиян от Генерална дирекция търговия. Всъщност нямам какво особено да добавя към казаното от вас. Инициативата, освен това, съвсем не е нова. Имаме много добри отношения и с Австралия и Нова Зеландия. Целта е по-скоро да улесним административната страна и управлението на споразумението. Това е експертен, неспорен въпрос. Ако има някакви допълнителни въпроси, да, ще се постарая да отговоря, но съм съгласна с това, което казаха докладчика и докладчица в сянка. Благодаря. Приключваме с а, тази точка от дневния ред. Следващата точка, е размяна ни с комисария Дехухта, насрочена за 5 часа и той тогава ще дойде. Този път, за разлика от друг път, бяхме много експедитивни, така че сега ще дам почивка. До 5 часа. Благодаря ви. Okay, colleagues, let's uh, resume our... Колеги, нека да започнем работа. За мен е удоволствие още веднъж да призвествам тук Карл Де Гухт, комисаря в областта на търговията. Той е наш гост днес. В деня ред днес имаме редица важни теми, бъдещето на политиката по търговия на Европейския съюз, търговските преференции за Пакистан. Ние говорихме вече с представител на комисията по този въпрос, преговорите по акта, GSP, политиката на Европейския съюз по отношение на чужите инвестиции и Трансатлантически економически съвет. Радвам се да отбележа, че комисаря се превръща в редовен гост на нашите заседания. И се радвам да кажа, че винаги имаме ползотворен обмен на гледни точки. Ако ни остане време и ако комисаря сметне за уместно, може да включим и преговорите с страните от Меркосур в пакета. Ще имаме, естествено, и други възможности да поговорим по тази тема. Ще дам думата на комисаря и след това на представителите на политическите групи. Имате думата, господин комисар. Благодаря. Господин председател, искам да се извиня за това, че закъснях. Имах разговор с генералния директор на СТО, господин Паскал Лами, който закъсня от своя страна, така че е, трябваше да балансирам между два ангажимента и така. Връщаме се от Страсбург е, след три важни дебата миналата седмица. Значи Чудесно сме организирали нещата. Миналия вторник за първи път в историята на парламента цялото заседание беше посветено на търговски въпроси. То показва, че вашата комисия, парламента вече участват в пълна степен по тази толкова важна политика. Не искам да навлизам надълго на широко в подробности по работата от миналата седмица, акт, споразумението за борба с фалшификатите и Пакистан са две важни теми, по които трябва да поговорим. По отношение на Пакистан решихме, че трябва да се действа бързо, за да поставим основите на бързо и устойчиво възстановяване. По-рано днес вие проведохте дебат с представител на генерация търговия за Пакистан. Ще отговоря на допълнителни въпроси. По отношение на споразумението за борба с фалшификатите, акта, искам да подчертая онова, което беше казано и миналата седмица в разискванията, именно, че трябва да имаме достатъчно информация, да имаме информиран дебат, ако сметнете, че това споразумение има недостатъци, добре е да ми кажете какви са тези недостатъци. Нека да поговорим за това, за какво точно се отнася споразумението, именно защитата на основните активи на нашата економика на познанието. Идвам да поговоря и за приоритетите за следващата година. Те са част от новото съобщение за политиката, която е част от стратегията Европейски съюз 2020. Е, това съобщение ще бъде представено е, рано през е, ноември. Ще има доклад по тази тема и ще има дебат, естествено. По отношение на бъдещата работа, искам да кажа няколко неща. Първо по отношение на бъдещия регламент. Споразумението за общата система на преференциите ще има преценка от страна на съвети по оценка на въздействието. След няколко седмици докладът ще бъде предоставен на Европейския парламент. В началото на 2011 година комисията ще ви предостави доклад относно статута на ретификацията на съответните конвенции по е, ГСП+, както и по отношение на е, позициите на различните органи за надзор. Надяваме се, че ще изготвим доклад за успеха на схемата в края на първото тримесечие на 2011 година. Идеята на схемата е тя да стане един по-надежден е, инструмент за економическо-социално развитие, какви елементи ще бъдат включени в нея. включване на елементи, които ще допринесат за благосъстоянието на тези, които се нуждаят най-много от е, е, благосъстояние. На второ място включване на ясни схеми, които ще включват участието на всички страни. На трето място ще се опитаме да отразим новата институционална рамка както и участието на Европейския парламент, което вече е засилено в политиката по търговията по отношение на инвестициите. Отчитам притесненията на комисията, е, отчетени в писмото на професор Морело. Искам да видя какво смята Европейския парламент по отношение на политиката по инвестиции. В допълнение към е, преговорите, които се водят. Не трябва да забравяме какъв е календара за преговорите. В момента комисията води ключови преговори с Канадия, Индия и Сингапур. Те са наши е, партньори и се опитваме да договорим и защита на инвестициите като част от преговорите. Затова трябва да променим и тактиката по отношение на преговорите. Трябва да запазим запазим набраната скорост в тези преговори, да продължим да постигаме напредък. Комисията напълно оценява ангажиментите поети по отношение на тези три страни от парламента и комисията. Ще ви изпратим текста на директивите, веднага след като той е готов. Дебата в съвета ще се проведе в необходимите срокове, така че да можем да говорим с партньорите, но това ще стане чак в началото на следващата година. Европейския парламент ще трябва да вземе позиция по отношение на бъдещето на търговските преговори с тези страни. Друг институционален въпрос е комитологията. Идвам тук, за да предам едно ясно послание, така че да няма съмнение относно моята позиция. Политиката в областта на търговията трябва напълно да бъде подчинена на правилата на кометологията и това трябва да стане без преходни периоди. Сега вече сме в епоха на, нова, на ново законодателство. Комисията ще работи по хоризонтално законодателство, след това по законодателството Омнибус, което се надяваме да ви представим. Надяваме се, че Европейския парламент ще ни подкрепя напълно в тези усилия. Освен това, искам да ви съобща, че има дата определена за следващото техническо заседание е, на 17 декември ще е то. Жалко е, че не успяхме да намерим дата преди а, среща на върха ЕСА и САЩ, която ще е на 20 ноември. Всички елементи е, в това заседание трябва да сочат към един по-нов стратегически характер, е, към едно ново сътрудничество през Атлантическия океан. Трябва по един координиран начин да се отчитат предизвикателствата към иновациите и зелената економика, трябва да се отговори на трудностите, пред които са изправени новопоявяващите се економики. Тези трудности не могат да бъдат разрешени за една нощ и аз съм готов да водя целенасочени преговори с САЩ, за да можете да се доближат максимално до нашата позиция. По отношение на човешките права, знам, че утре ще гласувате по доклад по собствена инициатива по този въпрос. Аз лично смятам, че търговската политика не действа в вакуум и трябва да отчита и проблемите на обществото. Предизвикателството пред нас е да работим по такъв начин, че да се отчитат тези легитимни притеснения. Търговията вече е изиграла важна и не достатъчно оценена роля да създаде и в създаването на по-добър живот за много хора на земята, естествено чрез подхода на Тоягата и Моркова. Трябва обаче да останем реалисти за това какво може да се постигне и по какъв начин то може да се постигне. Не трябва да се заблуждаваме. Много често, когато говорим за човешки права, политиката по търговията не е най-добрия инструмент. Освен това, търговската политика би трябвало да служи и за други цели, включително и постигане на просперитет за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега да дадем думата на докладчиците от политическите групи. Започваме с НП. Много членове на нашата комисия имат желание да се изкажат. Ще пусна хронометъра, за да могат депутатите да се самоконтролират. И така, от името на НП. Благодаря. Господин председател, благодаря ви, господин комисар. Проблем ли има? Какво става? Френските депутати искат аз да говоря френски ли? Мога и френски да говоря. И така, както казвах, благодаря за това, че дойдохте пред нашата комисия. Отдавна ви очакваме. Имам въпрос от името на нашата политическа група. Вие казахте, че по отношение на комитологията в областта на търговията, вие искате подходът ви да е същият, както в други политически области. Търговията обаче не е област на политиката по същия начин, по който са вашите отношения, да речем. Всъщност тук става дума за мост между економиката и външната политика. И аз и моята група смятаме, че има разлика. И ние имаме нужда от един по от една по-прагматична форма на сътрудничество. Още нещо. Наскоро вие споменахте преговорите по поредица от двустранни споразумения – е, не чухме обаче кой знае колко за СТО. Казахте, че сте се срещнали с Паскал ми. Смятате ли, че има възможност да бъде приключен кръгът е, Доха? От доста време, от доста години въпросът е актуален и не знам дали това е пътят, по който трябва да вървим. Последният въпрос. По време на едни по-скоро неформални разговори с американците беше посочено, че САЩ и Европа имат общо взето едни и същи основни ценности – и че по отношение на търговската политика Европа и САЩ трябва да преговарят заедно. И моят въпрос е как, как гледате на това във връзка с Корея? Т.е. съвместни преговори с САЩ. Дали това няма да укрепи позициите на Запада като цяло? Благодаря. Кадера Риф от името на Сирийските демократите. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на комисаря за това, че повдигна въпроса за комитологията. Благодаря му, защото той изрази категорична позиция във връзка с становището на парламента и аз подкрепям тази позиция на парламента. Държавите членки нямат особено значение да постигнат напредък по този въпрос и се прави, че Лисабонския договор е, не е влязъл в сила. Така че благодаря, господин комисар. Искам да ви кажа, че за моята, че можете да защитите на моята група да работим заедно. Сега за да бъда по-експедитивен за Пакистан, нямах възможност да участвам в дебата преди малко и затова имам няколко въпроса. Страна, която вече изнася 900 милиона за Европейския съюз, плюс 100 милиона допълнителни. Има притеснение от страна на текстилната промишленост в Европа ще има въздействие върху трети страни, с които имаме взаимоотношения, като страните от Средиземноморския басейн и Турция. Ние, ние от, отворихме пазара си за китайски текстилни стоки. Моят въпрос е защо защо е взето това решение за 3 годишна продължителност на регламента? Защо не 2 години, 2 години и половина? След 3 години ние ще можем да видим дали има нужда от модификация. За акта няма да се връщам на дебата, по време на който в Страсбург аз изразих някои притеснения относно географските обозначения. Няколко въпроса за патентите. Какъв ще, какво ще бъде въздействието върху аналоговите лекарства? Какъв е, ще бъде ефекта върху личните свободи, претърсването на личния багаж на пътниците на летищата? Един човек, който пътува с, с своя компютър, може да бъде подложен на санкция. По отношение на акта, каква, какъв е смисъл и имаме ли нужда от акта? Не е постигнат напредък по този въпрос. По отношение на пакета за инвестициите, Има, имах възможността да бъда докладчик по този въпрос. Ние сме едва в началото на пътя. Очаквам всички въпроси, които днес се повдигат за взаимността. Какъв е вашият анализ по, този, по тези въпроси? Въпросът с, плутно, с по отношение на страните, в зависимост от страните. Дали кое ще спазваме, кое ще бъде първично решението на Европейския съд или отделни тълкувания? Каква е позицията на комисията по този въпрос? Дали само частните инвеститори ще имат право да сезират органите, дали да се предоставят на страните и на синдикатите подобна роля. Ще спра тук, защото а, е, има и други желащи да се изкажат. Просто исках да представя нашите притеснения по трансатлантическите отношения. Видях текста, който беше представен на вниманието ни. Аз мисля, мисля, че Боинг трябва да се върне на, мас, на масата. Също така ГМО, какви са, каква е нашата позиция, какви са взаимоотношения с американците и накрая ще приключа с съобщението за новата търговска политика на Европейския съюз. Не го казвам аз, но мисля, че има провал в това отношение. Аз виждам, че се възвръщаме към че се възвръща интереса към индустриалната политика. Под Имаме, имаме впечатление, че Европа подписва всякакви споразумения за свободна търговия, каквито се поискат от нея, абсолютно безразборно. И акцентът е като че ли е върху услугите. Не знам дали тези, този тип споразумения могат да имат някаква особена стойност. Have, uh, only have an hour left. Остава ни само половин час, така че ще ви помоля да се постараете да бъдете максимално кратък. Това не беше въпрос, каза комисарията, а един преглед на всичко това, което се случва в областта на търговията. Извинявайте, либералите са наред. Мариан Сърнес. Не се притеснявайте. Аз няма да бъда по-дълго от предишния оратор, обещавам ви. Само да задам четири въпроса, много конкретни за акта. Търговското споразумение за борба срещу фалшификатите има нещо, което е много вреди, то е конфиденциалността. Разпространяват се слухове и мисля, че трябва да има прозрачност. Имам чувството, че ние засягаме важни въпроси, засягане на личните свободи и така нататък. Но фалшификацията и интелектуалната собственост са огромни въпроси и ще бъдат много важни през следващите години. Особено във връзка с интернет в Корея, например, когато излезе iPad, се, забрази, се, се забрани вноса на iPad, докато Samsung не разработи свой таблетен компютър. Аз мисля, че въпросите с тайнствеността би трябвало да се повдигнат. По-нататък за Меркосур вие споменахте много важни изменения, гласувани от парламента миналата седмица. Казва се, че говори се за внос на сълскостопански стоки, които спазват които, които трябва да спазват нормите на Европейския съюз. Това е изключително важно, защото това може да създаде юриспруденция за всички търговски политики. Аз много се радвам, защото ето така трябва да гледаме на реципрочността. Бихте ли ми казали конкретно как ще отчетете конкретно позицията на Европейския съюз за Пакистан? Възниква въпроса за текстила, етанола. Разбирам всички тези вълнения на Европа. Разбирам също така, че е необходимо оригинално споразумение с Пакистан – за да има положителен ефект за самите пакистанци. Това, което аз разбирам, че комисията иска да се постигне нещо полезно за населението. Четвъртото, във връзка с казаното от предишния оратор. Как гледате вие на търговските отношения и как смятате да отразите този важен принцип на реципрочност, за който много говорим, но който като че ли няма особена практическа реализация. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Тъй като беше повдигнат въпроса за етанола, искам да кажа, че ние се тревожим от това, че етанолът е включен в неотложното споразумение, предложено за Пакистан. споразумение, което има за цел да подпомогне на пакистанците, подложени на продоволствена сигурност. Много често производството на етанол е в ущърп на продоволствената сигурност. Искам да изразя своите притеснения. Вие ни представихте общо взето това, което ще представите 9 ноември, се разпростряхте се върху този въпрос и аз бих искал да ви помоля да кажете каква е равносметката на Global Europe. Кадери Мариел повдигнаха този въпрос. Оценката не е особено положителна и каква пука ще извлечете за новата стратегия? Как ще отразите а, дебата, който се води в Европа за, мод... за експортния модел? По какъв начин ще се реализира търговската стратегия на Европа? Говори се за, европейс... за германската стратегия как виждате вие перспективата за постигане на равновесие между Европа, САЩ и Китай? Как ще се, каква ще бъде експортната структура на Европа? И последното, как ще включите климатичните проблеми в новата стратегия? Благодаря. Следващият оратор от Обединената европейска левица. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на комисаря. Имам доста въпроси. Ще се опитам а, да ги повдигна, но са общо взето в същия дух, като изразените от колегите. Нека да задам 3-4 конкретни въпроса. На първо място споменахте датата за следващото заседание на ТЕК. Какви позиции ще защитавате по време на тези преговори и каква ще е целта на следващия кръг преговори на ТЕК по отношение на предизвикателствата, къде виждате въпроса за трансатлантическите взаимоотношения в търговията на двустранно ниво или на по-световно. На второ място ще се придържате ли към предложението или искането на Европейския парламент да включите представител от Европейския парламент по време на преговори преговорите в ТЕК. По този начин ще станат по-прозрачни нещата и ще създадете по-голяма осведоменост в Европейския парламент и въобще сред хората. Също така оценявам обясненията ви, които дадохте миналата седмица в Страсбург за акта, търговското споразумение против фалшификатите, но в гер... германската версия, като погледнеш формулировките, наистина трябва да се чете внимателно, трябва да се гледа дребния шрифт, трябва да се чете и другия документ, който предоставихте. Има една бележка под линия. Един от все още неразрешените въпроси е, че а, Съединените щати искат да изключи Извинявай а, съответните лекарства, които са а, аналогични, генерическите лекарства, има страх, че акта ще засегне а, точно тях. А, тук има всъщност доста противоречия. Не се изясняват а, в този а, договор, в това споразумение тези въпроси. И накрая искам да а, ви попитам за споразумението за свободна търговия между ЕСА и Индия. А, клиничните доказателства и изключването на данни от тях по това споразумение, според мен ще създадат още повече проблеми за генерическите лекарства, защото а, компаниите, които произвеждат а, генерически лекарства, трябва да провеждат собствени клинични, клинични изпитвания. В Индия възможностите за подобни изпитвания са доста ограничени. А, ще е, следвате ли същата линия, която се а, следвала и преди по отношение на изключителността на данните от клиничните изпитвания в а, това споразумение за свободна търговия? Благодаря. Това беше първия кръг. Уилям Дартмут, ако може да използва микрофона. Това е форума, в който никога някакси не взема микрофона. Благодаря, господин комисар. Искам да подчертая това, което каза първия оратор за вашата прозрачност, откритост и това, че винаги сте на разположение. Някой каза, че Британската империя се провалила, понесла крах заради лошите си маниери. Това не го казвам за вас, господин комисар. Искам само три неща да кажа да повдигна три пункта. Едно от последствията на Лисабонския договор е съвместното вземане на решения заедно с Европейския парламент по търговски споразумения. Прозрачността обикновено е хубаво нещо и последствията от нея винаги почти са хубави, са положителни. Колкото по-прозрачни са нещата, толкова по-добри решения се вземат. Обаче съществува една значителна опасност. Ние сме виждали много примери за нея в нашата комисия в миналото. За това искам да подчертая пред колегите въпроса с политизирането на търговските въпроси. Не е в интерес на европейския потребител да политизираме търговията. Европейския потребител иска почтеност в търговията и политиката по търговия. За това, господин комисар, ви призовавам да бъдете пазител на почтеността в европейската търговия и избягване на нейното политизиране. Искам два малки коментара да направя за държавите от а, бив, бившите колонии на, на Великобритания – Говорих по време на дебата за Пакистан. Ние сме за а, приемането на съответните текстове, но в а, нашата комисия аз казвах на колегите, че а, а, всъщност тези предложения са добри. Препоръчвах ги. А, Ариф, а, мисля, че там седи. Една а, от причините да е 3 години този регламент е, че една година няма кой знае колко да допринесе един бизнесмен, един потребител, един един износител му трябват повече години. 8-10 пъти ще се увеличи прихода на един износител или търговец за 3 години вместо за една година. Затова аз наистина съм много ентусиазиран. Искам наистина да обсъдим тези въпроси и да намерим и други области за сътрудничество, ако разбира се съществуват такива. Искам да кажа нещо и за Шри-Ланка и за така доста строгото ни отношение към нея. Джо Хигин, съжалявам, че го няма, за да го чуе това, което ще кажа. Има а, доста така добре развита критика от ляво. Там се казва, че субсидиите от Европейския съюз водят до криптодъмпинг на селскостопанските продукти в развиващия се свят, като това е в голяма полза на фермерите от, трети, от а, държавите от третия свят. Джо Хигинс го каза това. Европейската комисия направо бе шокирана, не бе чувала за това нещо, въпреки че участва толкова 30 години вече в разни кръгове на преговори. Наистина, нашите политици много се притесняват от този въпрос. Искам да помоля, може би, комисаря, въпреки многото му ангажименти в други области, да а, погледне и тази област малко по-подробно, именно областта на селското стопанство и а, субсидираните селскостопански продукти в Европейския съюз и ефекта на този износ върху развиващия се свят. Благодаря ви много. Така приключваме първия кръг. Е, господин комисар, можем да продължим най-късно до 6 и 10. Още няколко човека искат да се изкажат. Е, първо искате да отговорите на хората от първия кръг или да им дадем няколко минути? Аз имам около 25 въпроса пред себе си, доколкото виждам. Въпросите, зададени от господин Ариф, са нещо като вълна от е, въпроси. Нека да започне и ще видим докъде ще стигнем. комитологията, госпожо Кристалт. Вероятно е вярно, че до известна степен търговията има и политически елемент. От една страна е, имаме геостратегически елемент, особено с някои партньори, от друга страна търговията е с много технически характер и економическата полза от е, търговията е определено ясна. В Лисабонския договор обаче не се прави никакво разграничение по отношение на търговията човек като е бил адвокат 25 години, винаги успява да намери аргумент в полза на нещо. Договора обаче е подписан от всички държави членки, включително от Германия и няма нищо в него, което да отграничава търговията. Това е политически елемент, каквото и да кажем, няма какво да се направи дори да сме недоволни. По отношение на СТО, току-що говорих с Паскал Лами, аз го виждам доста често и доста често говорим по телефона, той полага максимални усилия, за да даде е, скорост на дебата, да не се разпада той. Опитваме се да ангажираме в по-голяма степен американските партньори. Не е лесно обаче да се разбере какво мислят американците. Това не е лесно и, и трябва да почакаме малко повече преди да видим какво ще стане след като минат изборите, ще видим какъв ще е техния политически избор. Въпросът ще се обсъди още веднъж в Сеул на заседанието на Г20. преди американците проявяха голяма неохота, сега казаха, че няма проблем темата да се обсъди. Позицията на Европейския съюз е ясна. Преговорите трябва да приключат максимално бързо. Вашето предложение е да се преговаря заедно с американците. Аз направих вече едно такова предложение. Може да се опитаме да го направим и по отношение на едно споразумение за инвестициите с Китай. Това не е възможно за споразуменията за свободна търговия, защото това е част от конкуренцията. Поне в момента в Европа имаме възможност да предоставим споразуменията, по които сме преговаряли пред Европейския парламент, САЩ, Южна Корея, Колумбия, Панама. Тези споразумения още не са представени. По някои теми може да сме по-конкретни по отношение на споразумението за инвестиции с Китай. Това може да стане, но решението трябва да се вземе на най-високо ниво. По отношение на въпросите на Кадер Ариф. Благодаря ви за това, че сте съгласен с мен за коминологията, но по всичко останало има впечатлението, че не сте на същото мнение. Но това пък е само началото. Пакистан. Защо три години? защото е необходимо това да стане част от търговски цикъл. И вие трябва да вземете решение за бъдещето на а, а, GSP, за обща система за преференции. Имате ли намерение да ги включите? Вие сте тези, които трябва да решите за акта. Не раз... Има много неща, които не разбирам. Аз съм комисар по въпросите на търговията от 8 месеци. Вече три дебата водим в пленарна зала за акта. Въпросите са винаги едни и същи. Аз давам винаги едни и същи отговори. Това казвам очевидни неща и независимо от това, се задават винаги едни същи въпроси. Ето и днес след обяд и вие госпожа Сърнес за географските обозначения постигнахме огромен напредък, тъй като и американците дадаха категоричен отказ за географските обозначения принципът за интелектуалните права трябва да бъде записан, дори за граничната, граничния контрол това трябва да се потвърди. Тоест, направили сме сериозна стъпка напред. Ако смятате, че е възможно да се преговаря с американците е, по пълно равенство за географските обозначение, ви предлагам да ви изпратя за а, свой пратеник. Мисля, че ние направихме, постигнахме много с американците и резултатите не са лоши. Въобще не разбирам връзката между патентите и аналоговите лекарства или генеричните лекарства. Акта е пределно ясно момента се води дискусия между Европейския съюз, Индия и Бразилия. Мисля, че ние вървим към споразумение. Вярно е, че имаше проблеми с една държава членка, която е транзитна страна. Решихме този проблем но не мога да бъда повече от ясен. Смятам, че достъпа до лекарства, до аналогови лекарства е основно правило за развиващите се страни, така че аз не съм съгласен, че трябва да има каквото и да било ограничение върху това право. Въпроса за индивидуалните свободи Неколкократно съм изразявала това. Въобще не е така. Напълно е възможно до вота в пленарна зала да си промените мнението. Това просто не фигурира в текста. Акта не променя а, материалното право. Ако една държава членка спре някого, това е това е в съответствие с националното право. Това не е нито моя вина, нито вината на Европейския парламент. Акта предоставя тези допълнителни възможности. Какъв е смисълът? Ами, жалко е, че не присъствахте на дебата в края на дебата миналата седмица аз споменах един аспект, който рядко се споменава, и това е значението за нашата економика, за работните места, за изследователите, за учените. Хиляди работни места зависят от това. Сега не искаме да говорим за излизане от кризата, за увеличаване на заетостта. И след това ни питате какъв е смисъл да защитаваме интелектуалните права. Удивен съм от този въпрос, особено от страни, от които чуваме какви ли не мнения. И, и те, точно те не казват, те точно те се е, поставят под съмнение връзката между акта и работните места. За ГМО мисля, че инструментите за защита на търговията следва да бъдат споменати тук. На мен ми се струва, че е неуместно да кажа, че мисля, че е неуместно да се произнасям по съобщения, които още не са прияти от колегиума на комисията. Сега, госпожо Сърнес, поверителността или прозрачността. Европейската комисия настояваше текстът да бъде публикуван. И последният е, текст от Токио беше публикуван 4 дни след дискусията. 4 дни. Буквалният текст с ме шесте резерви в кавички, три от е, европейска страна и три от американска страна. Имаше един въпрос на омбудсмана. И той беше, смятате ли, че прозрачността в споразуменията или търговските преговори трябва да бъде пълна? Парламентът никога не трябва да вярва на изпълнителната власт. Само, че би трябвало да имате доверие в омбудсмана. И там се каза, че ако няма поверителност, позицията при преговорите ще отслабне. Направихме всичко възможно, за да ви улесним живота по отношение на преговорите, които водим. Комисията е тази, която води преговорите и аз не мога да поставям преговарящите в невъзможно положение. Но вие знаете всичко за акта. Имам чувство, че парламента е съставен от, само от специалисти по акта. На мен ми трябваха месеци да, да разбера за какво става дума в акта, тъй като работата е сложна, но виждам, че в парламента има страшно много специалисти. По отношение на Меркосур, вие гласувахте на резолюция, и ако тази резолюция трябва да се спазва а, буквално, трябва да се спрат всички търговски преговори. И условията, които гласувахте в тази резолюция, вие сте свободни да ги гласувате, но няма да отговарят на критериите на СТО. По никакъв начин. Критериите са нашето здраве, здравето на всички нас. И разбира се, могат да се направят и някои наблюдения от етичен характер, които аз може и да споделям, но това не е записано в критериите на СТО и на е, критериите на СЗО за спиране на вноса. По отношение на реципрочността, Значи трябва да спрем каквито и да било преговори. Госпожо, има разлика между това да изпитваш симпатия към нещо и възможността да го приложиш на практика. Това са различни неща. Когато казвам, че трябва да се приложи всичко това, означава, че трябва да спрем преговорите. разбира се, можете съвсем спокойно да гласувате резолюция, с която искате комисията да прекрати всички търговски преговори. не можем да, не можем да обърнем внимание, но можем да следваме сляпо тази резолюция. За Пакистан вие познавате мерките. комисията отправи едно предложение за Пакистан по искане на Европейския съвет. Европейския съюз се обърна към нас с искане за предложение. Доколкото знам, всички държави членки са представени в съвета на най-високо ниво и всички решения се взимат единодушно. Пакетът, който предложихме, е много умерен. Всъщност, никой няма пълно съгласие. Някои казват трябва повече, други казват твърде малко, пакистанците не са съгласни, тъй като има много полупреработени стоки. Струва ми се, и имам чувство, че предложението не е толкова идиотско. То отговаря а, на реалността такава, каквато е в момента. Дали ще бъде положителен, положително въздействието? Да, можем ли да го измерим? Е, няма да е лесно да го измерим, тъй като във всичко това има политически елементи измерването не е лесно, но държавите и правителствени ръководители са унези, които решиха да направят предложение за реципрочността. Да, господин председател, но когато ми задават въпроси, трябва да се опитам да им отговоря. За реципрочността. Да, ние работим с, по едно предложение. Имаме една много ясна идея с това как да поступим, но преди да направим предложение, трябва да се направи оценка на въздействието, което изисква месеци и на практика не сме в състояние да ви представим конкретен текст преди юли, по-скоро септември октомври, с оглед на сроковете, които трябва да се спазват. Аз не разбирам това, тъй като става дума за нещо с, с силно политическо измерение. На мен ми се струва, че е, е странно, да, има консенсус в комисията да се направи нещо, и по отношение на сроковете трябва да се чака 9 месеца, за да можем да се явим пред вас със законодателно предложение. Мен струва малко задачаващо. Тази процедура трябва да се преосмисли, но тя е установена и всеки път ми искат още по, едно, по една оценка на въздействието. Господин Жадо, етанолът а, а, ще ви кажа защо го включихме. Всички критикуват, че е, са предвидени само текстилни продукти. Всъщност това е основната част от износа на Пакистан. И затова решихме да включим и нещо друго, да не, да не са само текстилни стоки. Обяснявам ви защо го направихме става дума за доста ограничени количества. За съобщението аз казах, че когато то бъде направено, аз съм готов да се явя пред вас. Структурата на износа. Никога не ми е било ясно защо критикувате Германия за това, че изнася повече. Може би няма да е зле всички държави членки да се опитат да направят същото. Защо всички критикуват една държава членка за това, че е шампион по износа? Много внимание се обръща на климата. Това е един от елементите, които отчитаме. Що се отнася до ТЕК, работим по един дневен ред, който ще ни е, позволи е, заедно да размишляваме по е, световните измерения на трансатлантическите отношения, на преминаването на световното управление в други ръце и също разработваме конкретно съдържание възникващите технологии и иновациите са включени, зелените економики. Имаме точни предложения по тези въпроси и се надяваме. Казвам, че има голям шанс, не толкова 100% сме уверени, но има големи шансове за одобряване по тези въпроси, за постигане на съгласие. По отношение на господин Дартмут, прозрачността, мисля, че вече казах какво е мнението ми. За три години пак се питаше тук. И след това за сълскостопанските субсидии, че всъщност били дъмпинг. Това наистина е било така в миналото, но знаете, че сега повечето субсидии са в тъй наречения зелен пакет, които не бива да водят до изкривявания вие сте един от големите износители на а, земеделски продукти, така че не сте най-виновни. Благодаря ви, казва господин председателя, за усилието да отговорите на всички въпроси, които бяха зададени. Нека да отделя още няколко минути, защото има трима колеги, които не можаха да зададат въпросите си. По една минута им давам и ви давам по две минути да им отговорите за да не отлагаме следващата точка в дневния ред. Благодаря. Три много кратки въпроса. Какви могат да бъдат търговските ефекти за Европейския съюз, ако не се постигне равновесие между валутите на Европа и Китай? Води ли се дискусия между вас в комисията, Европейската централна банка, дали няма да, няма да се наложат търговски мерки във връзка с регулиране на търговията. По-нататък с търговията. Първо, Приели сме асиметрично отваряне спрямо някои страни. Отварянето, което искаме, не е същото, което се иска от нас. Възниква обаче въпроси за обществените поръчки, но това не бива да хвърля светлина върху друг дебат, свързан с обществените услуги и услугите от общ характер. Реципрочността е едно, но означава ли това, че трябва да се от... Председателят прекъсва. Вие казахте, че ще отчитате въпросите на устойчивото развитие, климатичните промени, какво е мястото на социалните въпроси и социалната отговорност на предприятията, защото комисията подготвя ново предложение. Николо Риналди. Благодаря, господин председател. И даже от миналата седмица за дебата за Пакистан не разбрах от комисията какво е точно положението. На първо място искам да кажа, че ние подкрепяме позицията и предложението на комисията, но не разбрахме дали в пакета има каквито и да било мерки, които комисията смята да предложи, за да направи целият пакет по-устойчив за сектора, който е засегнат най-много, именно текстилния. Аз миналия път в пленарно заседание предложих един текст. Не знам дали в комисията е размишлявано по този въпрос. А по акта, вие казахте, че всички сме експерти, със сигурност това не е така, но наистина се притесняваме, че географските обозначения ще са много по-малко защитени по отношение на Европа, имам предвид, защитени като търговски марки, което означава, че ще има загуба на работни места. Това е притеснението, а, което а, всъщност ние имаме, искаме да а, го обясните. И най-накрая господин Енгстрюм от Зелените. Благодаря. Имам един въпрос по отношение на географските обозначения в акта. Казахте, че има категорично отказване от страна на САЩ по отношение на географските обозначения. Това е и обозначено, обозначено в параграф 132, където в споразумението се пише, че няма никакви задължения, които са свързани с защитата на съответните интелектуални права за дадената страна. Знаем, че географските обозначения в САЩ не са защитени. Значи, по някакъв случай географските обозначения са извън, но има други доклади, които е, казват, че географските обозначения са или не са, можахме много да разберем какво става с тях. Може ли, можете ли да обясните? И а, заповядайте, господин комисар, да отговорите на последните въпроси. Започвам с последния въпрос. Акта не е договор за промяна на материалното право. Акта не променя материалното право по отношение на географските указания за всяка една от страните по договора. Това споразумение няма да промени закона за географските указания в САЩ. Целта на акта е да има прилагане на правата на интелектуална собственост. И там има равнопоставено третиране на всички права на интелектуалната собственост, включително и на географските указания. В началото имаше отхвърляне на тази идея, сега обаче те са включени. Това означава, че правоприлагането може да се осъществи, но само в тези страни, в които се признават географските указания. Това е включено в споразумението за борба с фалшификатите, когато няма материално право, не може и да има правоприлагане. На практика, особено по отношение на Сингапур, там имаме защита на географските указания, имаме национален регистр и там има прилагане на границата на, на страната, но трябва да се прави разлика между крайни потребители и продукти за транзит. Европейската комисия се опитва да получи признание за географските указания, но това не е лесно, тъй като много страни не признават географските указания и това не може да стане чрез споразумението АКТА. Правилно ли е, обясних? Надявам се. Николо Риналди. Може да има компенсации обмисляме този въпрос в комисията. Чух какво казахте в изказването си в пленарна зала. Ще видим дали има такава възможност или не. По отношение на географските указания, вече дадох отговор на вашия колега. Има сега на признаване, което е частично, просто защото много страни отказват да защитават географските указания. Какво не е вярно? Не е вярно, че в резултат на акта ще загубим работни места по отношение на географските указания. Не, всъщност признанието сега е по-голямо отколкото преди, така че има известно противоречие в казаното от вас. Валутните войни. Обмисляме ли търговски мерки? В момента не. Въпросът беше вече зададен в пленарна зала. И в този момент няма предложения за търговски мерки, так, така както се обмисля в САЩ. Камерата на представителите гласува резолюция. Сега подобно решение трябва да бъде взето от Сената. Става дума за нещо като процедура на съвместно взимане на решение, като президента е арбитър. не сме до за сега взимали подобно решение. Реципрочността. Да, работим по един инструмент а, за обществените поръчки, но проблем създават услугите от а, общ интерес. Има директиви, има и директиви, които се обсъждат и това ще окаже въздействие върху търговската политика. Дали ще се отчитат и социалните аспекти? Да, мислим. Опитваме се в това съобщение да отчетем всички аспекти, освен социалния аспект и аспекта развитие – Смятам, че трябва да излезем със специално споразумение за търговията и развитието. Стремежът ни е да разработим холистичен подход. Благодаря, господин комисар. Много полезна размяна на мненията, на, размяна на мнения. Е, много пространна. Следващия път може би трябва да бъдем по-целенасочени. Не ви завиждаме. Нито пък имаме желание да станем преговарящи, но много обичаме да ви задаваме въпроси във връзка с хода на преговорите. Благодарим ви за обясненията. Благодарим ви и за положените усилия да отговорите на всички въпроси.